passons donc au vote. Нека да започнем с гласуването. Доклада на госпожа Морейра за Международната група за изследване на каучука. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Доклада Тейлър. Права на лицата пътуващи с въздушен транспорт. Тук също предлагам да гласуваме, но поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. И се адопти. Приема се. Следващият доклад на господин Рапкай. Искане за защита на парламентарния имунитет на господин Демаджистрис. Кой е за? Qui est contre? Против. Не, не, не, няма поименно гласуване. Тук се гласува с дигане на ръка. За. Против. Кой се въздържа? Приема се. Следващия искане за защита на парламентарния имунитет за защита на привилегиите и имунитета, също от господин Рапка и за, против, въздържали се. Думата ли искате? Приема се, приема се. Имате думата. Господин Давид, госпожо председател, може ли да дойде техник тук да ми оправи машината за гласуване, моля? Третия доклад на господин Рапкай по същата тема за против въздържали се приема се Следващия доклад на господин Рапка е за против въздържали се приема се да проверяваме ли електронно гласуване моля гласувайте Става дума за четвъртия доклад на господин Рапкай. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Докладът на господин Таварес. Давам думата като начало на господин Таварес. Антимо, беше Таварес. Имате думата. Мерси, мадам ла президент. Dear colleagues, the legal act that we are adopting today deals with Докладът, който приемаме днес, се отнася до въпрос на живот и смърт, свързан с най-уязвимата група от населението на света – бежанците. Би следвало да кажа, че съм удовлетворен, но не съм, защото ни трябваха две години, за да приемем компромис нямаше срок за постигане на споразумение на първо четене, така че не мога да кажа, че се приложи процедурата за съвместно вземане на решения. По-скоро това бе процедура на съвместна нерешимост. Нека сложим край на тази процедура на съвместно вземане на решение. Нека намерим някаква по-ефективна процедура за законотворческа дейност в Европейския съюз. Няма предложение за отхвърляне или за изменение. Обявявам предложението за прието по член 74. Председателят ще подпише решението заедно с председателя на съвета днес след обед. Следващият доклад е, на господин Морейра. Контрол на износ, трансфер, брокерска дейност и транзит на изделия и технологии за двойна употреба. Няма предложения за изменения. Препоръката на позицията на съвета е прията.